Eh, Скъпи колеги, нямаме много време. Нямате възражения срещу дневния ред. Бих искала да ви уведомя, че той се приема. Има превод на всички езици, с изключение на хърватски, датски, галицийски. Сега, с оглед на препоръките на координаторите. Член 55. По становището АВКО, на комисията АВКО, се предвижда да се работи по на английски язик. Възоснова на писмена процедура на 15 октомври 2018 година координаторите приеха писмо към съвета за председ... на председателите на комисии, по отношение на документ 2018-001 6004. Сега, по отношение на номинацията на докладчици. Клод Мораеш е номиниран за докладчик по отношение на резолюцията за правата на интерсексуалните лица. Номинации за становища. Ромеро Франс от Гърция е номиниран за докладчик за освобождаване от отговорност финансова година 2017. Всичко това ли трябва да изчета? Не, добре. Комисията приема ли препоръките за координатори? Uh, Commission Delegated Regulation EU of 27 Делегиран регламент на комисията 2007 от 2017 година изменя регламент 1675 на Европейския парламент и Европейския съвет по отношение на добавянето на Пакистан към таблицата в точка първа на приложението. Идеята е да не се повдигат никакви възражения срещу делегирания акт. На 18 септември 2018 година съвета изрази своето становище да не се противопоставя на делегирания регламент на комисията. На 9 октомври 2018 година парламента получи проекта за решение на изпълнение от страна на комисията по отношение на програмата за равенство и права. проекта на решение за изпълнение по отношение на програма Правосъдие за 2018 година и нейния анекс също са получени. Получаването на акта за изпълнение е осъществено посредством системата DIA на 12 октомври, като има вътрешен срок за възражение 23 октомври 2018 година. Днес сме предвидили време за гласуване от 9.40. Моля, уверете се, че разполагате с електронните си карти за гласуване. No Уважаеми колеги, ако няма възражения срещу протоколите от предишно заседание, да ги считаме за приети. Сега продължаваме с нашето заседание, съвместно заседание с Комисията по правни въпроси. Нека първо приветствам заместник-председателят на Комисията а, Юри, госпожа Лаура Ферара и членовете на Комисията Юри. Съвместно ние ще обсъждаме програма Правосъдие ще работим по тази програма съгласно член 55. Наистина очаквам ползотворно сътрудничество между нашите комисии. Госпожо заместник-председател, имате думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Добро утро, колеги. Приветствам възможността да пожелая на двамата съдокладчици и на двете ни комисии ползотворно сътрудничество по този изключително важен доклад. Благодаря. Thank you. Uh... Аз благодаря. Сега Искам да дам думата на съдокладчиците господин Вайден Холзер и госпожа Хаутуала. Господин Вайден Холзер, имате думата. Предоставям думата на дамата първо. Благодаря. Наистина това доказва в какъв чудесен дух на сътрудничество работим ние двамата съдокладчици. Уважаеми госпожо председател, колеги от комисията Юре и Либе. Програмата Правосъдие е насочена към подсилване и спазване на правата и разбира се допълнителното подсилване на съдебното сътрудничество, съдебно обучение и Европейско пространство на правосъдие. Като тук се подсилва доверието между магистратите в рамките на трансгранични процедури и производства. Има три основни цели на тази програма. По отношение на а, съдебното сътрудничество, то се предвижда в наказателни и граждански производства, като същевременно се насърчава и върховенството на закона в националните правни системи. Взема се предвид също така и допълнителната подкрепа за съдебно обучение, за да може да се насърчи една обща правна култура, основана на върховенството на закона. На трето място, може би най-прогресивната цел е насърчаването на достъп до правосъдие за всички, също така и ефективни средства за правна защита, като се подкрепят правата на жертвите. Всички тези три цели подсилват ефективността на това законодателство. Разработването на взаимно доверие се осъществява посредством инвестиции в повишена информираност, изграждане на капацитета както гражданите, така и различните заинтересовани страни. Въпреки тези изключително важни тематични цели, предложението за програма правосъдие трябва наистина допълнително да бъде разяснено. За какъв вид правосъдие говорим? Кои са лицата, които всъщност имат право на, това, на тези ефективни средства за правна защита? Наистина съм насърчена от това, че проекта включва държави от ЕФТА, държавите, които са обхванати от политиката за добросъседство и други трети страни. Трябва да обърнем внимание на факта обаче, че програмата трябва да работи на практика трябва да се уверим, че тя ще достигне целите си във всички тези държави, защото в нашия глобализиращ се свят много от въпросите, по които работим, имат много по-широко въздействие, отколкото ние си мислим. Отвъд програмата Правосъдие, по която работим тук, има и програма за ценности и права. В нея се вливат две предишни програми. Програмата а, Гражданско правосъдие, Европа за гражданите и още една програма която също се вписва в новата програма. Много е важно обаче да се заличат сивите места между и празнотите между старите програми, когато те се а, вливат в новата. Сега, Бюджетът на тези програми също така е много важен въпрос. Трябва да му обърнем необходимото внимание. В момента бюджета на програмата за права и ценности е два пъти по-голям, отколкото а, бюджета на програма правосъдие. Ако не, се, ако не греша, докладчикът предлага да се увеличи допълнително този бюджет. Така че наистина трябва да видим как ще отразим потребностите в рамките на програма правосъдие и как ще изглеждат те. Трябва да обърнем внимание на техническата структура на предложението. Вероятно ще е добре да обърнем внимание дали приложенията на предложения регламент би следвало да са част от основния текст на предложението или не. Реално няма истински причини, поради които част от текста да бъде включен в приложение. Сега няколко думи за сериозната престъпност, която е трансгранично същество. Ещество, извинете. Ще се обърне особено внимание на престъпления, свързани с киберпрестъпността и трафика на хора. Всички тези престъпления обаче могат да бъдат разследвани само посредством специализирани способности. Искам да подчертая, че трафикът на хора е глобално престъпление както в нашия район, така и в целия Европейски съюз като цяло, така че трябва да отделим специално внимание и ресурси на този вид престъпност за да се уверим, че достъпа до правосъдие е ам, наистина равен, трябва да имаме по-голяма прозрачност. За тази цел трябва да обърнем внимание на това как можем да повишим тази а, прозрачност без да има натиск от страна на правителствата. В рамките на програма Правосъдие трябва да се а, предвиди, че финансирането се отпуска по един безпристрастен начин, както би следвало да бъде в едно демократично общество. След регламента Брюксел 1 вече за жертвите се предвиждат, предвиждат ясни правила. Избягва се търсенето на най-добрия, така, най-добрите възможности за търсене на юрисдикция. Само, че когато говорим за юрисдикцията в трансграничен контекст, много често се оказва, че жертвите нямат достъп до ефективни средства за правна защита. така че трябва да бъдем много по-ефективни в рамките на финансовата подкрепа, за да се уверим, че жертвите на трансгранична престъпност имат достъп до такива средства за правна защита и смятам, че програма Правосъдие е най-точният инструмент тук. Трябва да гарантираме по-голяма гъвкавост за фонда. В заключение искам само да кажа, че това са просто примери за темите, които би следвало да бъдат разработени в рамките на програмата. Бих искала да отворя, да открия по-скоро обмена на становища с оглед на допълнителен принос от ваша страна, аз и господин Вайден Холзер ще работим усърдно по предложението на парламента. Благодаря. Благодаря, госпожо Халтала. Господин Вайнхаузер, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Този въпрос е от особено голяма важност. Изграждането на доверие сред нашите граждани би следвало да е една от основните цели, които ние да преследваме. Доверието в правната система е една от най-необходимите стъпки, които трябва да предприемем. Трябва да вземем предвид множество елементи, за да достигнем до нивото, до което бихме искали. Считам, че самата програма е изключително важна. Моят съдокладчик вече подчерта най-основните въпроси. Също така считам, че е важно да имаме ясни позовавания и препратки към новата програма за права, равенство и гражданство. Особено с оглед на това, това че а, това е свързано с наскоро предприятел страна на парламента инициатива. Когато парламентът представя такава инициатива, ние наистина трябва да участваме ангажирано. Смятам, че е изключително важно този фонд да подкрепя дейността на множество съдебни мрежи, университети, обществени администрации и неправителствения сектор в тази сфера. До сега това не се е случвало по този начин и наистина ценя високо факта, че сега се предлага такава възможност. Да, прозрачността също е много важен въпрос би следвало да сме пределно наясно по него. Това, което трябва да обсъдим, както вече беше споменато, е и разпределенето на бюджетите. Това финансиране е толкова важно и ако по някаква причина се окаже, че средствата са недостъпни за тези, или поне недостатъчни за тези две програми, то тогава това ще бъде голям проблем. Очаквам с нетърпение да работя съвместно с, с, с докладчика и наистина се надявам да успеем да приключим работата си по нашето становище преди края на мандата. Мисля, че с моята колега сме достатъчно силно ангажирани с въпроса, че да го а, организираме по този начин. Благодаря. Благодаря, господин Вайден Холцнер. Имаме представители на комисията, като те ще представят програмата. Госпожа Томасати, имате думата. Thanks a lot and good morning to, uh, to everyone. I'll... Добро утро от мен. Ще се опитам съвсем накратко да поясня на какво е стъпила комисията при създаването на това предложение. Ще дам малко повече пояснения и по отношение на стъпките, извървяни през последните няколко месеца. Първо, искам да ви разкажа какви са ключовите характеристики на бюджета за периода след 2020 година, защото това е един много важен инструмент за програмите, които разработваме днес. Комисията направи необходимите усилия, за да подходи по приоритетност при разработването на бюджета. Обърнахме внимание на по-малък брой сфери на политиките. Целта на този подход беше бюджета да бъде по-гъвкав и същевременно да бъде по-разбираем в своята структура. Много важен елемент за комисията в, за, многогодишната финансова рамка след 2020 година е новия механизъм за защита на, фи... на бюджета от финансов риск с оглед на нарушения на върховенството на закона. Това е механизъм, който действа в рамките на цялата многогодишна финансова рамка, но има и конкретни връзки с програма Правосъдие, която обсъждаме днес тук. Отделно от това искам да подчертая колко важно е да обърнем внимание на добавената стойност в рамките на Европейския съюз като цяло, на полезното действие. Това е много важно за всяка една от програмите. Това беше посочено и от докладчиците за бенефициентите трябва да се предвиди да се предвидят облегчени процедури, за да няма голяма бюрокрация. На слайда виждате структурата на новия бюджет. Новата структура предвижда а, 7 функции, като в предходния период имахме 57, а сега имаме не 37 програми. Кластърът на политиките правосъдие са свързани с, е свързан с инвестирането в сближаването, ценностите и хората. Преминавам нататък към по-подробно описание на програмата. Тук важно е, че за първи път обръщаме внимание на ценностите. Работиме също така по а, този въпрос и с оглед на фокуса върху европейските ценности. Това е част от кластерите на политики, но това е също така и част от фонда за правосъдие и ценности. Виждате тук, че ще постъпва средства от две програми. Програма правосъдие и програма права, равенство и гражданство. Сега, ако обърнем внимание на разпределението на средствата по този фонд, ще видим следното. Програма правосъдие възлиза грубо на около 200 милиона евро. Това е финансирането за този а, период, което е предвидено, а програма права, равенство и гражданство, за нея са предвидени 642 милиона. Мисля, че това отразява анализът, който направихме по време на оценката на въздействието и различните видове други оценки. Това бяха и исканията, които постъпиха от хората, които работят на терен. Сега, ако обърнем внимание на начина по който е изградена програмата, ще видим следното. Направили сме средносрочна оценка на настоящите програми и съгласно резултатите от тази оценка, целите на настоящите програми са все още в сила, те са в действие, но трябва да продължим да работим по целите, които сме си заложили към момента. Добавената стойност на Европейския съюз е ключов елемент, който беше засегнат в средносрочната оценка. Установихме също, че имаме нужда от опростяване на правилата, по-висок брой кандидати и това са все елементи, които ще отразим в новите предложения. Отделно от това, са предвид... Е, извършихме и обществени консултации, като обществените консултации наистина подкрепиха избора на комисията да обърнем особено внимание върху ценностите, защото наистина има широка подкрепа за идеята, че демократичното участие, гражданското участие и върховството на закона са ключови европейски европейски ценности, които се появиха и отново като такива в рамките на процеса на обществени консултации. Високо оценена беше и добавената стойност на програмите на ниво Европейски съюз. Тоест, хората, които са участвали в обществените консултации, считат, че тези две програми а, са изключително важни на ниво Европейски съюз. Съвсем накратко искам да кажа няколко думи за оценката на въздействието. Тя беше проведена от страна на комисията. Виждате принципите и правата и ценностите, на които обръщаме внимание посредством програма Правосъдие и програма Права, равенство и гражданство. Това са все ценности, които все още са предизвикателство за Европейския съюз. Това можем да го видим в различни контексти. Съдебното сътрудничество е друг ключов елемент от програмата. За съжаление обаче, то все още не функционира по начина по който бихме искали. Има необходимост да се разработят допълнителни синергии между различните програми, като това е целта на комисията по отношение на всички нови програми. Сега, няколко думи за програма Правосъдие, по-конкретно. В резултат на оценката на въздействието установихме, че наистина трябва да се погрижим добре за непрекъснатото действие и приемането на целите между старата и новата програма, цели, които все още не са постигнати, Наистина трябва да обърнем особено внимание на този елемент и трябва да осигурим приемственост. Трите цели са свързани с насърчаването на върховенството на закона, подкрепа за съдебното обучение и подкрепа за съдебното сътрудничество. Съдебното обучение е изключително важно, първо с оглед на допълнително сътрудничество между магистратите, но също така и да се подобри ситуацията с а, върховенството на закона на ниво Европейски съюз. Друг важен елемент е гарантиране на достъп до правосъдие и гарантиране на правата на жертвите от престъпления. Виждате тук, че върховенството на закона има особено голяма важност в рамките на тази програма. Това е и въпрос от особена важност за комисията като цяло. Именно за това е изработена и програма Правосъдие. Сега, какви дейности ще бъдат подпомагани по тази програма? Повишаване на информираността, обучение, обмен на служители. Друг важен елемент е разработването на ИКТ инструменти. Трябва да се уверим, че има синергии с други а, програми, като например програма Цифрова Европа в тази връзка. Идеята ни също така е да разширим капацитета на ключови европейски мрежи, които работят в тази сфера. Това са просто примери за дейностите, които ще бъдат финансирани. Този тип дейности към момента са заложени в приложението, а, като в момента сме подходили по този начин, т.е. изнесени са в приложение, за да могат да бъдат по-видими. Сега, искам да се възползвам от възможността да подчертая, че начинът по който ще се предоставя това финансиране е посредством един много прозрачен процес. Тук говорим за пряко управление от страна на комисията. Няма споделени правомощия по отношение на управлението. Държавите членки няма да се намесват в начинът по който ще се финансират тези дейности. Това е изключително важен елемент а, това беше въпрос, който беше повдигнат и от един от съдокладчиците. Така че да, комисията ще финансира и ще управлява програмата пряко. Това се основава на разпоредбите на финансовия регламент, така че няма абсолютно никакъв риск държавите членки да се намесват в управлението на тази програма. Тук виждате част от проектите, които финансираме към момента. Виждате ЕКРИС, портала за правосъдие на Европейския съюз, като по-голямата част от програмата всъщност ще предоставя обучение за съдии. Много важната роля на EGTN в тази програма също трябва да бъде подчертана и така нататък, и така нататък. Сега, какво е ново тук? Опитваме се програмите да бъдат доста по-гъвкави. Това въжи за всички програми за новия програмен период. Тези такъв вид правила са заложени в рамките на финансовия регламент, така че се надяваме посредством тях да гарантираме по-голяма гъвкавост за всички програми за новия период. Както казах, обръщаме особено внимание на правата и ценностите. За целта предвиждаме да се създаде мрежа от нови точки за контакт на ниво държави членки. Надяваме се, че по този начин успеха на програмата ще се повиши, защото така ще имаме мрежа от точки за контакт. Те ще бъдат по-близо до заинтересованите страни и до потенциалните бенефициенти. За нас това е много важен елемент. Съвсем накрая бих, искал да, бих искала да подчертая синергиите, които търсим с други програми. Вече споменах програмата Цифрова Европа. Това е много важна за нас програма. Уверили сме се, че част от тази програма ще бъде посветена именно на правосъдието и правосъдната система. По този начин ще осигурим финансиране за цифровизацията на правосъдната система. Структурните фондове също така в тях се предвиждат определени средства за финансиране на правосъдната система. Сега виждате тук и програмата за единен пазар. Там ще се обхващат дейности свързани с търговското право, дружественото право и правото свързано с борбата с изпиране на пари. Комисията се старае наистина да осигури синергии между различните видове финансиране, като програма Правосъдие няма да получи само финансирането по самата програма, а и ще има финансиране от други фондове и програми. Благодаря. Great... Благодаря ви за отличната презентация. Сега започваме разискването. Моля ви да имате предвид, че не разполагаме с много време, за това ще разполагате с по две минути. Господин Адемов, вие представлявате докладчика в сянка от НП. Изказвам се от думата на двамата докладчици в сянка от групата на НП, господин Радев и господин Дидие. Двамата докладчици в сянка приветстват усилията на Европейската комисия да направи програмата правосъдие по-опростена, но това не може да става за сметка на яснотата на езика. Поради тази причина докладчиците в сянка ще работят за повече яснота и взаимно свързаност на основните цели, специфичните цели и конкретните действия, които следва да бъдат финансирани по Програмата. В този контекст докладчиците в сянка се интересуват защо е нужно създаването на отделен анекс от конкретни действия, вместо тяхното споменане в оперативната част на текста. Освен това сред изброените общи цели на предложението в член 3 е важно да се спомене не само върховенството на закона, но и независимостта на съдебната система – нещо, което е споменато в преамбюла на предложението, но не и в членовете, които имат реална правна тежест. По отношение на оперативните грантове за Европейската мрежа за съдебно обучение се наблюдава промяна на използвания език спрямо сега действащата програма. Вече не се запазва задължителният характер на разпоредбата, че дадена оперативна субсидия може да бъде отпусната без представяне на предложение за Европейската мрежа за съдебно обучение. Дали Европейската комисия може да обясни какво налага тази промяна и защо не е запазена сега действащата задължителна разпоредба? Все пак целта на всички ни е съдиите в Европейския съюз да получават най-доброто и високо качествено обучение. Последно, в Анекса е предложено създаването на мрежа от национални контакти, каквато вече съществува за Програмата „Европа за гражданите“. Каква е нуждата и дори ползата от такава мрежа и как може да оправдае средствата, които неминуемо ще са нужни за поддържането ѝ в рамките на Програма „Правосъдие“? Това са част от въпросите, върху които докладчиците в сянка ще работят и ще се радват, ако получат разяснение от Европейската комисия. Благодаря Ви. Госпожо Кауфман, имате думата. Много благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко ще се изкажа. Според нас това предложение на Комисията за програма Правосъдие е много добро. Тук става въпрос да работим по-нататък за разработване и разширяване на европейското правно пространство за по-добро върховенство на закон във всички държави членки и смятам, че посоката е правилна. Още веднъж благодаря на комисията и благодаря на двамата докладчици. Те също правилно отбелязаха, че всички ние сме заинтересовани от бързото, ефективно прилагане на програма Правосъдие. Това въжи както за нейните цели, така и за всички съпътстващи мерки и разбира се правилата за изпълнение на програмата. Комисията вече отбеляза, че ще бъде изготвен междинен доклад и вече има такъв доклад от юни тази година по програма Правосъдие. Важно е резултатите от този междинен доклад да бъдат отразени и в новата, новите програми. Ако 70% от бенефициерите и кандидатите е, се оплакват от е, голямата бюрокрация, то действително става въпрос наистина за проблем, а именно програмата трябва да се опрости. Благодаря ви. Okay, thank you. Благодаря ви. Е, господин Агилар, да, има възможности за маневриране. Аз искам да обърна внимание на програмата на правосъдие и за обучението на юристи, за да се почетае колко са важни принципите, които са основа за взаимно доверие, взаимно признаване. Това е стълбът в сферата на правосъдието и сигурността. този стълб е доста подгопан през последните пет години. Това е парадоксално. Това е също противоречие след влизането в сила на Лисабонския договор. Съдебната практика на Съда на Европейския съюз показва, че държавите членки систематично отказват сътрудничество по наказателно-правни въпроси. И съдиите си позволяват да правят оценка на качеството на върховенството на закона и на разделението на властите в други държави членки. А това не е идеята, като се предвижда взаимно признаване и взаимно доверие. Увеличаването на доверието означава съдиите да имат предвид, че във всяка държава членка има основно спарване на принципа на върховенството на закона и че има съдебни практики, които водят до коригиране на грешките, като се прилага съдебната практика в определена сфера. но това, че се иска да се оценява валидността на върховенството на закона в дадена държава членка, преди да се приеме сътрудничество по дадено дело, това не отговаря на изискванията за взаимно доверие и за взаимно признаване. И това само е допълнително подсилено в програмата, която се предлага. Господин Шкрипек за две минути, моля ви. Аз говоря от а, името на господин Юрек, а, който е докладчик в Сянка. Като се имат предвид а, мотивите в предложението на комисията, докладчикът в Сянка, господин Марек Юрек, а, има а, известни съмнения по тези програми. Проекто докладът а, по програмата за права и ценности, който вече беше представен, изисква да се предложи повече помощ на НПО, които работят в сферата на върховенството на закона и на ценностите на Европейския съюз. Но сега ние забелязваме, че има свиване на пространството, в което действат НПО. Това е крайно неприемливо. Това е опит да се използват средствата ни като мека сила срещу дадени страни и може да доведе до допълнително разделение в Европейския съюз. Освен това, нормативният характер на ценностите, записани в член 2 от Договора за Европейския съюз, изключват при налагането на някакво по-добро тълкуване от определени политически сили над останалите. Това не отговаря на общия подход на Съюза. Не винаги а, дадено мнение е правилно. Предложението на комисията по програмата Правосъдие не трябва да подклажда политическите битки в Европа и не трябва да противоречи на законното обществено мнение. Трябва да се прояви предпазливост от страна на комисията при изразходването на ресурсите от бюджета. Благодаря ви. Преди да дам думата на комисията, искам да помоля съпредседателят да вземе думата. Благодаря ви много. Ние сме коментирали многократно липсата на доверие между държавите членки в сферата на съдебното сътрудничество. Когато става дума за борбата срещу организираната престъпност и тероризма, искам отново да подчертая, че сътрудничеството между държавите членки е самата същност на действията в тази сфера. Това сътрудничество трябва да се базира на взаимно доверие – този принцип е, не може да бъде подкопаван по никакъв начин. Разбира се, има и специфични инструменти за сътрудничество, но най-важното е да има доверие. Не е достатъчно само да се признава а, този принцип, но и да се прилага на практика за да се улеснява приемането на европейско законодателство, което да допринася за ефективна борба срещу организираната престъпност. Сътрудничеството е изключително важно в това отношение. И имам нещо към комисията. Биха ли могли да предложат много повече подробности за действията, които възнамеряват да бъдат предприяти, за да се осигури това взаимно доверие? за да се признава, прилага принципа на взаимното признаване в сътрудничеството между държавите членки. Благодаря. Комисията разполага с две минути за отговор. Благодаря, благодаря ви много за отзивите. Има, имаме основания да работим по тази програма по структурата на програмата имаме съгласие. Ние сме готови да се сътрудничим с парламента в това отношение. Както казах в презентацията, тази програма твърдо се основава на анализ, на оценка на въздействието, на оценки. Няма никакви политически съображения заложени в нея. Тя е основава, се основава на конкретни анализи от опита на терен. Относно независимостта на съдебната система, да, винаги може да се подобри текста и комисията е готова да работи в това отношение. В член 3 говорим за ефективността на националното правосъдие там се говори за качество и за слабости. Ние можем да конкретизираме по-добре. Взаимното доверие е основен принцип за тази програма. В някои от дейностите, които представих, видяхте по какъв начин тази програма може да допринесе за повече взаимно доверие и за засилване на сътрудничеството между държавите членки чрез създаването на мрежи. Тази програма е важен инструмент. Ние възнамеряваме да продължим да правим това, което правим сега по настоящата програма. Искам ясно да подчертая, че EGTN, мрежата за обучение, е изключително важна и от гледна точка на комисията. Това е Въпроса за това да се включи шал е правен въпрос, тъй като не е предвидено в регламента към момента. Няма несигурност относно финансирането, то е осигурено и а, мрежата ще получи такова финансиране. Вече а, има програма, но когато направихме анализ, е, че няма достатъчно разпространение на тази програма. Затова е добре, че разглеждаме от сега. Благодаря ви. С това приключихме съвместното заседание. Сега ще разгледаме точка 5, 6 и 7. Те се отнасят до искане за консултации получени от съвета от, през лятото на базата на решението от Приум от 2008 година, наклонена черта 615, наклонена черта GHA, така нареченото Прум решение. И второто е от 2008 616 GHA. Съветът възнамерява да приеме три прилагащи решения за автоматизиран обмен на информация на дакулоскопични данни с Ирландия и Харватия и е, по отношение на ДНК данни с Ирландия. Координаторите от Ливия решиха тези три предложения да бъдат разгледани е, по опростената процедура в съответствие с член 50 алинея 1 от правилника на парламента. Докладчикът за трите досията е Бронислав Шкрипек. Проектодокладите докладите по трите процедури са разпространени вече преди заседанието. И така, господин Шкрипек, имате думата за кратко представение. Благодаря ви. Сигурността на Европейският съюз е въпрос, който засяга всички европейски граждани, всички, които посещават Съюза. В медиите говорят за конспирация срещу сигурността ни. Доста често те съобщават за нещо, което се е случило на нашия континент и то обхваща няколко места. В нашия парламент и в тази комисия ние работим за това да се блокират действията на онези, които искат да разрушат начина ни на живота. Решенията от Приум бяха на базата на споразумение между няколко страни, които решиха да работят съвместно за борба срещу тероризма и да обменят презгранична информация за да може да се направи оценка на риска в държавите членки. Автоматизираният обмен на подобни данни между правоприлагащите органи ще ни позволи да сме наясно с това на какъв риск сме изложени. Трите доклада, които ви представям, също са и добра новина, тъй като ние сме изправвали системите ни по отношение на автоматизир... автоматизирания обмен на данни и считаме, че те са пригодни за целта за обмена на дактилоскопични данни и на ДНК данни. Искам да поздравя Ирландия за постигнатия успех в това отношение. Ние подкрепяме решенията на съвета Ирландия и Харватия да използват тези възможности, предвидени по а, решението от Приум. Сега ще дам думата на докладчиците в Сянка, господин Щетина, за кратко представене. Да, съвсем накратко. Благодаря ви, че ме давате думата, госпожо председател. И трите доклада са изключително технически по своя характер, но са от особено голяма важност. Споменатите държави Ирландия и Харватия са изпълнили всички условия. Затова аз предлагам предложенията да влязат в пленарна зала и да бъдат гласувани в подкрепа на решенията на съвета. Благодаря ви. Yeah, uh, Хайсманова. Хайсменова, uh, ask for a floor, please. Госпожа Хюсменова поиска думата. Благодаря, госпожо председател от АЛДЕ. Аз подкрепям предложението на съвета за автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни за Ирландия и за дактилоскопични данни и ДНК данни за Харватия. Това ще допринесе за добрият обмен на информация между държавите членки. Искам също да подчертая, че обменът на информация и сътрудничеството са изключително важни, както и събирането на данни. Трябва да се подобри сътрудничеството и всички действия в това отношение трябва да бъдат подкорпени като се спазва законодателството и съдебната практика и при пълно зачитане на личните данни. Благодаря ви. След този кратък дебат искам да предложа да се одобрят бед изменения тези три предложения съгласно правило 50, алинея 1. Ако нямате възражение, считаме, че предложената процедура е одобрена. Благодаря ви много. Гласуването в пленарна зала ще бъде на 9 октомври. 11 октомври, извинете. Сега пристъпваме към гласуването. Да. Добре, процедурен въпрос. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Като докладчица по становището относно подава, лицата, подаващи а, сигнали за нарушения, бих желала да ви помоля основното а, гласуване да бъде отменено. То ще се проведе на 22 ноември, ако, ако може това да го приемете. Благодаря. Вие не молите да отложим а, гласуването. Комитета съгласен ли е за следващата седмица? We will vote for that. Yeah, committee agree. Опите, комисията е съгласна. Комисията е съгласна. Благодаря ви. Okay, wonderful. Then now we have a very short vote. В такъв случай гласуването ще бъде днес много кратко. Okay. We have uh, voting cards and we start to разполагаме с електронните карти за гласуване. И ще гласуваме сега за Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Докладчик е Сорая Полст. Седмо изменение и 51 са идентични. Гласуваме. I close the vote. Край на гласуването. It's adopted. It's I, uh, I was so surprised that. they... okay. And amendment number eight. Uh, I... Сега гласуваме 8 изменения. Close the vote. Край на гласуването. Прието е. Компромис 5. Начало на гласуване. Close за vote. Край на гласуването. Приема се. Десето изменение. Начало на гласуване. Край на гласуване. Карет. Приема се. Шести компромис. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 55-то изменение. Начало на гласуване. Close the vote. Край на гласуване. Carried. Приема се. 56-то. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се 58. Извинете, 57. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 58. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Изменение 59. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. Компромис 8. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. Изменения 17 и 69 са идентични. Гласуваме ги. Край на гласуването. Приемат се. 70-то. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Да, приема се. 71 изменение. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 18 изменение. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 19 изменение. Начало на гласуване. Края на гласуването. Приема се. 20 изменение. Начало на гласуване. Края на гласуване. Приема се. 72 изменение. Начало на гласуване. Края на гласуването. Отхвърля се. 21 изменение. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 22 изменение. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 23-то изменение. Начало на гласуване. Края на гласуването. Приема се. Клод 24-то, начало, край на гласуването. Приема се. 25. Клоуз 9. Край на гласуването. Приема се. 26-то. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. 73-то. Начало на гласуване. Край на гласуване. Отхвърля се. 27. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. 8. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. 29-то. Гласуваме. Край на гласуване. Приема се. Тристо. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. 31. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. 32. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. 33. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. 34. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. 74-то. Начало на гласуване. Край на гласуване. Отхвърля се. 75-то. Начало на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 76-то. Начало на гласуване. Край на гласуване. Отхвърля се. Close the vote. Плавания. Начало. Край на гласуване. Приема се. 36. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 37. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. Компромис 1. И съображение 5 в преамбюла. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Второ изменение. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Втори компромис. Осмо съображение. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. Трети компромис, девето съображение. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Пето изменение. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. 48 изменения. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. Компромис 4. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. Сега гласуваме целия текст. Начало на гласуване. Край на гласуване. Край на гласуване. Приема се. Поздравления за докладчика. Благодаря ви за гласуването, колеги. Mm-hmm. Yep. This is postponed, sorry. Yep. So we could make a 10 minutes break. Okay. Now uh, we have a 10 minutes break. Да, ще имаме 10 минутна почивка. 10 минути. 10 минути. We will start 10, 20, 10... Колеги, за Започваме в 10.15, колеги. You could, you could recall that the vote is, this vote is postponed. You could remind. Yeah, I would like to recall that this next, next, yes, the... Искам да ви припомня, че следващото гласуване за предложението за директива на парламента и на съвета за лицата, които подават сигнали за нарушение на европейското законодателство, ще се отложи за следващото заседание на комисията.